дневния ред може да отпадне заседанието на координаторите, защото миналата седмица в Страсбург приключихме всичко, така че няма да има заседание на координаторите в 18 часа. Всички езици са включени в езиковия режим, освен естонски и латвийски, а няма да чувате превод на малтийски език. Тогава мога да посоча, че сред нас има журналисти от Великобритания. Те ще направят някои снимки. Ако сте съгласни, нека да приключат с тази работа тук. Утре ще дойде Europal TV и иска да заснеме нашето заседание с председателя на парламента Бусек и да отрази работата на парламента в всички негови сгради. Сега приключваме към точка. Преминаваме към точка трета е, Имаме две-три съобщения от последното заседание. Имаме една чудесна работа, свършена от комисията, а именно Земен атлас, който е, проследява ситуацията на почвите в някой от е, държавите членки. Който желая може да погледне този атлас на почвите в секретарията или в интернет. Ако, примерно, се интересува от почвите в Англия, в, в Обединеното кралство, в Нидерландия, в Люксембург и се вижда, че е настъпила деградация на почвите, т.е. влушаване на тяхното качество. А директивата за почвите на Европейския съюз е постоянна тема в дневния ред на нашата комисия. Още нещо, една по-скоро нерадостна тема – ИКАО, Международната организация по въздухоплаване, ще се е, ще проведе среща тази седмица в Монреал и някои авиокомпании е, внесоха оплакване срещу търговиите с емисии във въздушното движение, така както ние бяхме ги приели през 2008 година. Миналата седмица имаше е, разискване в Страсбург по тази тема и се надявам, че САЩ няма да е, наложат заедно с Канада и Мексико резолюция, която да разбие нашата търговия с емисии, защото знаем, че въздушното движение, както и корабоплаването, са важни стъпки в борбата за намаляване на въглеродните емисии. Ние през тези дни, в началото на седмицата, Получихме съобщение от комисията за директивата за тютюна. Това е преработен вариант на директивата за тютюневи изделия. Тази комисия се занима с няколко резолюции по темата тютюнопушене и здраве и колегите могат а, е, интензивно да проучат какво предвижда комисията по тази тема. В Нью Йорк във връзка с срещата за целите на хилядолетието. Имаше и среща за конференцията по климата в Канкюн, имаше и среща на високо равнище за конференцията по биоразнообразието в Нагуя. Аз смятам да изслушаме колегата Арсенис, който присъстваше там и може да разкаже с няколко изречения какъв е резултат от тази среща. Може би няколко изречения само Критор Арсенис във връзка с конференцията на високо равнище по биоразнообразието. Благодаря, господин председател. Беше много интересна среща в течение на 4 дни. Средата и четвъртъка бяха посветени на биоразнообразието. Обсъжда се на високо ниво тази тема. Два въпроса, които ние обсъждахме в комисията, бяха повдигнати, тъй като не се стигна до споразумение в Нагоя, най-малко има движение по споделянето на генетични материали, а също така и по финансирането от страна на страните. Всички ръководители на делегациите от развиващите се страни отделиха внимание на този въпрос. сега ние, Европейския съюз, като че ли сме от другата страна в този спор, като че ли ние блокираме обсъждането на въпроса за едно по-амбициозно споделяне на, разходите и споделяне на, на генетичния материал и материалите, с които разполагаме, много често се патентоват в интерес на местни интереси. Благодаря за тази кратка информация международните конференции, най-вече във връзка с конфликта между севера и юга, между бедните и богатите, стават все по-сложни, когато се разглежда тази тема, а има и някои нови развития от октомври. А ако нямате други бележки, преминаваме към точка трета от дневния ред – одобрение на протокола на заседанието от месец юли до края на заседанието можем да внесем коренции. Ако не внесете такива, се, протокола се смята за прият. Уважаеми колеги, сега стигаме до основната точка от дневния ред за този следобед. Радвам се е, изключително много да приветствам сред нас комисар Кристалина Георгиева. Тя е комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации. И точно тази последна точка, управление на кризисни ситуации, попада в компетенциите на нашата комисия. И се радваме, госпожо комисар, за това, че намерихте време да дойдете при нас. През последно време ние наистина преживяхме някои големи е, природни бедствия. Виждате как е, в света е, непрекъснато нараства е, броя на природните бедствия от една страна суша, но това, което е още по-лошо, има наводнения от друга страна и е, също така горски пожари и много други бедствия, които стават все по-екстремни. И гражданите в Европейския съюз естествено си задават въпроса какво може да направи Европейския съюз, за да използва целият капацитет, в кой, с който разполагаме в Европа. Ние сме континент, който разполага с наистина много възможности. През изминалите години много често е водена дискусия по това как можем да създадем синергиен ефект, как след сътрудничество и чрез интеграция може би бихме могли да направим най-доброто за развитието на отношението човек-природа. Днес ви поканихме за да докладваме докладвате как какво е състоянието на дебата в новата комисия и може би ще бъде много интересно за нас да научим каква е законодателната ви дейност, какви е, програми и какви дейности предвиждате. Сърдечно добре дошла в комисията по околна среда и ви давам думата, за да направите вашата презентация. Thank you. Бл- а, много ви благодаря, а, почитаеми а, дами и господа а, депутати. За мен е голяма чест е, и привилегия да бъда с вас тук. Повечето от, е, по-голямата част от кариерата си съм работила по проблемите на околната среда. И се надявам, че ще допринеса към дебатите на вашата комисия. Нашата цел днес е да обсъдим въпросът за нашата способност да реагираме а, е, на кризисни ситуации. Е, парламентът е, ни призова по-рано в тази година да създадем механизъм за бързо реагиране и моята цел е да направя предложения, които да отговорят на амбициите и на предизвикателствата, пред които сме изправени. Вие казахте в началото, господин председател, че сме а, изправени пред а, все по-голям брой а, бедствия. Наистина светът се променя, продължава да се променя. От 75-та година на сега честотата на природните бедствия а, се увеличила пет пъти. И, за сравнение, а, световната економика е нараснала 3-4 пъти. Тоест, бедствията по-бързо се развиват и ни, над надминават развитието на економиката. Цифрите, които регистрираме, са невероятни. 130 милиона души са засегнати от бедствията в една средна година. 85 хиляди загиват, а цената за световната економика е около е, една четвърт процент, което това е 66-67 милиарда евро. Но а, сегашната година съвсем не беше а, е, една средна година. Един мой професор по статистика казваше, можете да си мушнете главата в хладилника и краката в фурната и средната ви температура ще бъде средна, но вие ще вече няма да сте жив. И за това тази това понятие за една извънредна година ще бъде белязано с, с него 2010 година. Имахме бедствието в Хаити, 2030 в Турция загинаха, хиляди бяха ранени, милион остана, остана без послон. Имахме вулканът в Исландия за 6 дни. Въздушното движение в Европа бе прекратено, стотици полети бяха отменени, економическите и социални последици се разпростряха по целия свят. Станахме свидетели е, на платформата Deepwater Horizon, където бяха убити 11, загинаха 11 работници, но последиците в Мексиканския залив все още предстои да бъдат оценени. Имахме сериозни наводнения в Польша, Германия, Австрия, Чешката република, Унгария, Словакия, Румъния, Молдова, Сърбия и Украина. И то само в едно лято. Имаше а, суша в а, а, Сахел и нашите навременна намеса на, на предотврати бедствието, катастрофата, но имаше много сериозни а, най-сериозните е, суши от 2005 година насам и неовладяеми е, пожари в Централна Русия, а също така и в Пакистан. Трябва да кажа, че положението в Пакистан много сериозно ме тревожи, защото мащабите е, на бедствието там са огромни. засегнати са 20 милиона души е, и е, с месеци и годините първо ще работим за преодоляване на последиците. Няма основание да смятаме, че тази тенденция ще е, няма да продължи в бъдеще. Първо, защото на лице са измененията в климата, второ, концентриране на население, преди всичко в градските конорбации и трето, многообразието и обхватът на световната економика прави катастрофи, като тая, унази в Мексиканския залив, много вероятни, а и накрая имаме тероризма. Очевидно при тези обстоятелства абсолютно ясно е, че не трябва да бъдем изненадани от това, че нашите граждани, над 90% от тях, изискват от Европейския съюз да засили своята роля и по-добре да реагира на бедствията. И именно това правим и ние по искане на нашите граждани. Какво можем да направим, за да реагираме по-добре? Има четири области, в които нашата координационна роля може много да помогне. Без ни най-малко да не отнема от необходимостта да се координират средствата и отговорностите още на най-низко равнище. Т.е. първоначалната отговорност трябва да бъде на местните власти и оттам на националните органи и власти. Но Европейския съюз има да играе много важна роля. Първо, когато една страна е пострада от бедствие, трябва да има координирано доставяне на най-необходимите материали, за да се намалят социално-економическите последици. Без подобна координация съществува, разбира се, опасност от неефективност. Второ, съвместна подготовка, по, да се излегат полуки от опита, което ще направи нашата работа по-ефективна. Трето, а, има активи, средства, които най-добре оперират на общностно равнище. Било защото са много скъпи или второ, защото се използват рядко, няма смисъл всяка отделна страна да купува подобни а, а, инструменти. И накрая, не на последно място, координирана реакция, която ще допренесе за положителният образ на Европейския съюз в света и ще увеличи доверието на нашите граждани, че ние сме готови да се справяме с катастрофите. На къде вървим? Трябва да кажа нещо, което е много важно да се признае. Днес вече имаме система за реагиране, която е доста добра. Когато станаха наводненията в Централна Европа, за часове мобилизирахме от страните членки, толкова колкото страните поискаха, че дори и повече. Когато стана катастрофа, стана, настъпи бедствието в Пакистан, ние е, координирано действахме, включително създадохме въздушен мост, е, който самите пакистански власти признаха, че е, може да служи за пример. 25 от страните членки участваха в действие в а Хаити, като действаха координирано. Тоест, ние не започваме от нула, има много а, сторено, от което може да се, с което може да се гордеем. Но разбира се, от предишната ни, от опита, който сме натрупали, от полуките, които сме извлекли, от консултациите с страните членки и от приносът на над 100 заинтересовани участници, сега сме в състояние да идентифицираме конкретни стъпки, които трябва да предприемем през едните месеци. И какво ще бъде в сърцевината на тези действия? вече да не действаме както сме действали до сега, едно по едно, на парче, ако можем така да кажем, когато нещо стане, ние да реагираме, а да планираме предварително, да може да предвиждаме и да сме в състояние да реагираме незабавно в нашите съобщения предлагаме следното. Първо, сценариите. Какви видове бедствия ни може да се случат? Второ, оценка на ефективите, с които разполагаме и призив на страните членки доброволно да предоставят на разположение определени, строго определени ефективи. Така че когато аз отправя призив да не треперя какво ще получи или не, да знам предварително кой какво е обещал и какво ще ни даде за един или друг вид катастрофа. Трето, трябва да имаме транспортна организация, нещо, което парламентът ясно призова. Също така предвиждаме по-силна, по-добра организация на ефективите и, и организацията нещо, което трябва да се включи в нашата цяла система и да се стикова с системата на ООН е, за реагиране. Всичко това ще ни даде способност за реагиране на кризите и извън Европейския съюз ще действаме съвместно с Кайте Ештън в новата служба за външни действия за да може нашия принос да бъде неразделна част от една цялостна система за реагиране на европейска, на Европейския съюз на големите катастрофи, включително с използване на нашите военни ефективи. Накрая, в нашето съобщение ние ще подчертаем как ще осведомяваме нашите граждани за нашите действия, защото ясно е, че много често нашите граждани не са осведомени и се чудят дали нашият подход е такъв какъвто трябва да бъде и дали действаме съобразно а, нуждите. Други наши приоритети а, са следните. Първо, да се приложи, да се приложат препоръките, направени в нашето съобщение за а, подготовка а, и предотвратяване на бедствията. Искам да подчертая, че ние приветстваме подкрепата на докладът на Ферера, който беше прият на септемврийската пленарна сесия на парламента. Очевидно, за да може да бъде ефективен подобен подход, той трябва да бъде хоризонтално свързан с всички инструменти на наше разположение. Директивата за наводненията и директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Ние работим в тясно сътрудничество с страните членки, с комисарите, чиято дейност е свързана с реагирането на кризите, като комисаря по развитието и други комисари, разбира се, с Катя Аштън. И когато се изправим пред вас до година с законодателни предложения, проистичащи от това съобщение. Вярвам, ще бъдете доволни от сериозността, с която се отнасяме към задачите, които сте ни възложили, а именно да имаме един капацитет ефективен и добър за реагиране на кризите. Благодаря, госпожо комисар Георгиева, за това ясно послание към нашата комисия. Що се отнася до координирането на мощностите, на планирането в рамките на Европейския съюз. Наистина, вие изброихте катастрофите, които ние имахме през 2010 година а основните данни не ни пожелават, по, обещават нищо по-добро през следващите години. Затова на нас наистина ни е необходима най-добра координация и най-добра реакция. Сега имаме редица колеги, които пожелаха да вземат думата. Крито Нарсени са е първият от тях. Моля. Е- Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, искам да ви приветствам в нашата комисия и да ви поздравя за отговорния начин, по който подхождате към задълженията си до сега. Например, в Пакистан видяхме. И всъщност най-вече в Пакистан бих казал, защото това е най-важната криза, с която сте се сблъсквали до сега в това си качество. Искам да ви го поздравя и за идеите, които представихте в изложението си, които ще залегнат и в съобщението на комисията. Съгласен съм, че тези идеи а, са насочени в, правна, в правилна посока. Бих искал да се съсредоточа върху нещо, което може би е включено в идеята ви, но не чух нещо ясно по този въпрос. Необходимо е да оценим мерките за предотвратяване на хуманитарни кризи. Знаеме, че някои страни са по-уязвими от други, знаеме, че някои страни са по-засегнати от климатичните изменения, знаеме, че има страни, които най-вероятно ще страдат сериозно през едните години. Може би е наредно да започнете да работите вече с тях направо от сега. Това е една споделена отговорност и комисията, и други институции, и хората, самите хора. Но може би вие трябва да поемете тази инициатива, някаква идея за предотвратяване на а, хуманитарните кризи. Защото може да се предвиди къде ще е следващата по-сериозна криза, най-вероятно. Още веднъж искам да приветствам идеите ви за използването на мерки като залесяване, мерки за предотвратяване на наводненията, като тези в Паки... кризи в Пакистан, например. А, наистина съм много доволен от вашата решеност а, и в устрамеността и в укрепване на съществуващите системи. А, така че, когато сме сблъскани с една криза, да а, знаем как да реагираме. Благодаря ви. Благодаря, Елита Страла. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. também agradeço. Благодаря, господин президент, госпожо комисар. Аз също искам да благодаря за това ясно изложение и освен това изложението беше много пълно и съдържаше реалистична преценка на ситуацията в Европа, а и в целия свят. Аз съм съгласна с това, което вие казахте, че катастрофите и бедствията са все по-чести и имат все по-силно разрушително действие. Учените се занимават с климатичните промени и техните прогнози сочат, че в бъдеще положението ще стане още по-лошо. Естествено, ние трябва да действаме превентивно, трябва да се борим срещу климатичните промени, като едновременно с това действаме и при настъпване на природни бедствия механизмът за реакция на кризи е изключително важен. Това се отнася както за Европа, така и за помощта ни за трети страни. Вие говорихте за доклада на Фарайра, който беше прият е, от Европейския парламент миналата седмица. В този доклад отново се правят предложения – които бяха включени в доклад, по който аз бях докладчик. Съвсем конкретно беше прието, че ще се създаде Европейска служба за наблюдение на сушата. Комисията беше е, подканена да представи директива за предотвратяване и управление на пожари. Това беше прието през 2006 година, а сега миналата седмица тези предложения бяха отново разгледани и прияти. Искам да науча от вас какво е актуалното състояние и какво смята да прави комисията с тези предложения на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря на Едит Естрела. След това е, Гермин Гепрание. Ehm, Благодаря. Благодаря на комисаря за приноса към нашите разисквания днес след обед, за това, че се отзова на поканата ни. Както и моите колеги до сега, и аз искам да подчертая значението на превенцията, особено когато става въпрос за изсичане на горите и за а, биологичното разнообразие. Това искам да подчертая, защото те са първо, първоисточниците на много екологични проблеми. И сега практическия ми въпрос. Може би не е изцяло част от вашия портфел, може би той засяга и някои ваши колеги, но в Танзания се планира да се е, построи път през Серенгети, което може да доведе до е, ужасни последици за местността. Та, искам да ви попитам е, нещо в тази връзка и вече съм подал писмено запитване. Комисията планира ли да предприеме някакви действия по този въпрос? ще предложите ли някакви альтернативи, защото такива има? Но а, политически и финансово а, в състояние ли сте да окажете нас, а, натиск, така че Танзания да избере друг път? Аз също имам два-три въпроса. Виждам, че влизат и други колеги. Вие отговаряте за хуманитарна помощ и управление на кризисни ситуации. Това са две страни на медала, ако трябва да говоря конкретно за дадено природно действие. Е, е, сега по отношение на е, кризите отговаря нашата комисия по околна среда. Искам да попитам как практически ще функционират тези неща. Дали става дума за две отделни агенции или за една? Това е първия въпрос. Втория въпрос. Вие казахте, че искате да разполагате с мощности, които да бъдат включени в резерв, както на местно, така и на регионално, така и национално равнище. Как ще се финансира всичко това, когато, примерно, имате пожарна или служба за гражданска защита, която поддържа някакви резерви, това може да създаде проблеми, когато в този регион има природно бедствие или пък когато тези резерви не е, когато управлението на тези резерви е, е свързано с разходи. Това общността ли ще го направи на общностно ниво или всеки сам за себе си? И трети въпрос, като гледам е, Лисабонския договор, който би трябвало да познавам добре, в е, член 214 е записано че ние ще създадем европейски мирен корпус, нещо подобно, корпус за хуманитарна помощ. Как смятате да създадете този корпус? Аз бих ви предложил да отговорите на зададените до тук въпроси. Ако има други въпроси, ви предлагам да им отговорите по-късно. Може би да отговорите на тези въпроси, за да стигнем до втория кръг на дискусията. For... Благодаря ви за чудесните въпроси, които зададохте. Ще почна с въпроса, свързан с превенцията. Няма как да подходим с повишението в частотата на бедствията и интензитета им, без а, да сме добре подготвени и без да имаме добри превентивни механизми. Разполагаме с множество доказателства, документални доказателства, че инвестициите в а, превенцията а, дават много висока възвръщаемост. Та, когато говорим за реагирането на бедствия в европейско равнище, ние приемаме един холистичен подход. Подготовка, реагиране, възстановяване и обратна информация. Пакистан бе един много ясен случай. Пакистан е една от 30-те страни, които са най-уязвими, що се отнася до климатичните изменения, климатични, изобщо климатичните последици много сериозен прирост на населението, демографски процеси, като, например, миграция от селските към градските райони. Цели селища, села бяха разрушени от наводненията. имаше места, където не би трябвало да се строят къщи. Не е трябвало да бъдат строени там. Така че ако ги възстановят къщите след няколко години, а, те отново ще пострадат. А, очевидно е също така, че обезлесяването играе много, много важна роля. А, не само в Пакистан, но също и в Хаити. Изсичането на горите в Хаити е направило почвите неустойчиви, довело е до свлачища, и ако това не се беше случило, такива бедствия щяха да бъдат много по-голяма рядкост, ако бяха запазили растителната си покривка. Тъй, че работата по превенцията Работата по създаването на устойчивост на екосистемите в отделни страни общества е нещо абсолютно задължително. Вече сме предприели стъпки в тая насока. Не е много добре известен факта, че а, днес, вече днес, от бюджета ни за хуманитарни а, дейности разходваме нещо средно между 6 и 8% по последни данни. Това само за подготовка, за мерки за готовност го а, разходваме. Въвели сме програма, която се нарича ДИПЕК и тя е свързана именно с създаването на готовност, осигуряването на готовност за страни, които са максимално уязвими. Това е единствения начин, по който можем да намалим разходите си за хуманитарна помощ, като укрепим капацитета на отделни общества да могат да реагират по-ефективно. Та ще продължим работата в тази насока. Работим с комисаря по развитието а, и а, комисаря, който се занимава с климатичните изменения и търсим постоянно решение по какъв начин можем отвън да дадем решение. Това е една толкова голяма задача, но действително ние, обединени в Европа, заедно с външни партньори, можем да променим нещата. идеите, които ще излязат в предстоящото съобщение, определено ще е, са съсредоточени върху въпроса за осигуряването на готовност, но това е цикъла, който се опитваме да създадем подготовка, реагиране, възстановяване, извлечене на полуки. По директивата за горите, аз и на изслушването трябваше да отговоря на този въпрос. Какъв ни е подхода? Откакто съм тук, съм се задълбочила в тая тема и нашия подход е многостранен. Т.е. ние изготвяме насочи насоки за оценката на риска за всеки клас а, заплаха, в това число пожари. Те ще бъдат приоритет в програмата за добри практики за превенция на бедствията. А що се отнася до нуждата от допълнително законодателство, през март 2010 година комисията поде дебати за бъдещ, бъдещите действия за защита на горите. Е, информацията е публикувана в Зелена книга. През лятото на 2010 година се проведе консултативен процес и в началото на 2011 година на базата на това изследване ще се издаде предложение за политика и подход в тази област. С други думи, оценката на рисковете от горски пожари – ще бъдат отделени като а, самостоен приоритет, на който ще са посветени конкретни политики, ще се даде отговор на това каква е законодателната празнина в тази област, която трябва да бъде запълнена през 2011 година, но консултациите вече са проведени по този въпрос. За Танзания не мога да ви дам отговор днес. Това обаче, което знам е, че един нов път, една магистрала открива нови възможности. Но, ако той минава а, през една ценна гора, а, той би могъл да доведе повече вреди за страната и за света изобщо, отколкото ползи. И това е нещо, което а, сме виждали с очите си много пъти. Разчиствате, изсичате, прокарвате път, пораждат се стопански дейности в гората и а, това е, са дейности, които придобиват мащаби, които са много по-големи от е, първоначално предвидените. Аз ще проуча този въпрос и ще ви дам отговор е, приблизително до седмица. Как съчетаваме хуманитарната помощ и гражданската защита? Това е един от уния случаи, в които булката и младоженеца първоначално не са се искали, но са били принудени да се вземат. Тоест нещо като насилствен брак. Но след като се женят, всъщност се появява едно много щастливо семейство. Аз наблюдавам процесите на развитието в хуманитарната помощ и гражданската защита. Предполагам, че ще има съпротив от страна на е, институциите, но такава е действителността. Задачите, пред които сме изправени, във връзка с помагане на хората в такива ситуации, всъщност карат тези два вида институции да си сътрудничат а, на място по време на работата си. И е, действително, раб, работата на практика е циментирала това съвместно а, сътрудничество. И в а, Пакистан имахме дори екипи за координация на а, двете служби. Така че. А, да, действително, трябва да осигурим продължение на този процес. Това също ще залегне в а, съобщението. За член 214 май споменахте за доброволния корпус. Вече започнахме да подготвяме нещата по този въпрос. Мисля, че той е четвърти, е четвъртък ще излезнем с официален ангажимент за това по какъв начин ще подходим към неговото учредяване. Следващата година е Европейската година на доброволците, така че трябва да използваме тая възможност. От една страна, от друга страна не искаме някаква половинчата работа да свършим. от една страна ще трябва първо да направим нещо по-малко и експериментално, от друга страна да мислим и в по-дългосрочен план. Така че през 2011 година ще е, пуснем един пилотен проект е, за доброволен корпус. Мисля, че с това отговорих на въпросите, които бяха зададени до сега. благодаря. Последният ми въпрос беше кой ще. Откъде идва финансирането за укрепването на капацитета? Да, извинявайте, да, пропуснах е, този въпрос. Това е въпрос за 60 000 евро, не? А, но нека да ви кажа какво, мога, какво знам по този въпрос за сега. Това, което ние предлагаме е държавите членки доброволно да предоставят активи и инфраструктура за ползване от общността. Тоест, това са активи, които да са финансирани от държавите членки. Каква е ползата? Ами, а, ползата е взаимна. Ако те имат нужда от помощ от другите, ще се възползват и от чужди активи. Посещавала съм много държави членки, запознавала съм се с техните системи за гражданска защита и до сега това, което виждам е доста положително настроение, доста е, сериозен ентузиазъм да се върви е, по този път. Има обаче два елемента, които не могат да се финансират по този начин. Първо, това е транспортът. Ако страните съчетават ресурсите си е, за целите на транспорта, те ще очакват да има споделяне на разходите, нали така? И второ, ако се опитваме да запълним празнини от а, а, бюджета на общността, естествено това трябва да се поема от Европейския съюз в бюджетна финансова гледна точка аз съм много консервативен човек. Аз мисля, че нашите данакоплатци очакват от нас да изразходваме максимално ефективно, да разтягаме всяко едно евро, което разходваме и да доказваме, че всеки разход води до преки ползи. Не искам обаче да се преструвам, че е, като се има предвид големината на, про, на проблема, ще можем е, да излезем с предложение, което е, няма, да се отрази на, няма да се отрази на бюджета. Ще има разходи, е, за които ще трябва да намерим начин за финансиране за да успеем да обединим националните активи в една силна общностна мрежа. Подробности сега не мога да ви дам, защото естествено първо трябва да излезнем с предложения за политика. Ако получим подкрепа, ще направим пълна оценка, в това число и финансова оценка на така предложения план. И така. Добре, ние говорихме за ЕХО. Искам да приветствам сред нас директора на ЕХО. Имаше тук две места отпред, но и тук, където сте седнали е добре. С радост научаваме, че нещата вървят добре да бъдат а, съчетани двете отговорности в а, една служба. Това е добре, защото обикновено има трудности и някои търкания. Сега имаме и други въпроси. Следващият въпрос е от Бас Айкот. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте в нашата комисия и че така а, лаконично а, и красноречиво обяснихте а, различни страни на вашата работа. искам да подам един въпрос. Вие споменахте катастрофата в Мексиканският залив. И тъй като това също е част от вашия портфел. Въпросът ми е какво правим, ако стане нещо подобно в европейските води, както е станало там, така може да стане и в европейските води. В резолюцията, която утре ще приемем в тази комисия, ние призоваваме към трансгранични звена за реагиране на европейско равнище. Искам да попитам, работите ли по този въпрос в сътрудничество с страните членки, разбира се, докъде сте стигнали и също така какъв е вашият анализ на а, пакетът, който се подготвя на ниво коми, Европейска комисия. Дали ние в Европа имаме достатъчно възможност и достатъчен капацитет да се справим с една подобна катастрофа? Благодаря. Благодаря, Рихард Зебер е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че е, политиката направи много голяма крачка напред, имайки предвид кръстосаното съответствие. Трябва да се спазват правилата за околната среда, когато основно имаме предвид е, сълскостопанската област. Можете ли да си представите ли къде е, може да се наблюдава тази е, съпротивителна сила, когато се разглежда европейската политика и в частност регионалната политика? И имам предвид резистентност срещу природни катастрофи, защото наводненията най-често всъщност са причина за подобни явления. Ние имаме директива за наводнения и тази тази директива беше направена в една първа крачка, но се надяваме, че правната рамка малко ще бъде разширена, за да можем естествено да реагираме своевременно на природните бедствия. Дали вие в комисията ще предприемете усилия или стъпки, за да се спази това изискване за кръстосано съответствие и дали бихте финансирали това с европейски средства, така че да се получат възможности за използване на тези финанси финанси на регионално и а, е, местно равнище, т.е. да се направи а, е, един линк, една връзка между европейската и регионалната политика е, по отношение на това финансиране. Втория въпрос беше възникнала идеята да се въведе нещо като застрахователна защита за наводнения, но в момента няма застрахователни компании, които да са готови да предложат осигурителни услуги за такива природни бедствия в голям размер. Както казах, в бъдеще ние ще се срещнем все повече с тези проблеми и въпросът ми е дали вие имате някаква готовност в тази насока. И е, още нещо. Е, това беше отразено в нашата резолюция от септември. И е, тук е, става дума дали ние сме достатъчно добре застраховани, дали можем да възстановяваме е, щети, защото в много случаи е, осигуряването не е добро или изобщо няма осигуряване. Това е, е нещо, което трябва да включим в нашето портфолио, е, предвидено за съвместната ни работа с застрахователните компании, а не да бъде в тежест на дънакоплатеца. Имам предвид действието на подобни колективни системи. Това бяха два допълнителни въпроса. Давам ви възможност да им отговорите. Uh, по въпроса за катастрофата в Мексиканския залив, още от самото начало ние постъпихме правилно. Всички комисари, които, е, чието отговорност имаха отношение към катастрофата в Мексиканския залив, а това е комисаря по въпросите на околната среда, комисаря Отингер е, имаше е, водеща роля, но също така комисарят по околната среда, самия аз, комисаря, който отговаряше по риболова, беше привлечен. Имахме много откровени разговори с представители на частният сектор. Нито за секунда не скрихме това, което очакваме. Комисарят а, Отингер а, много скоро ще представи съобщение а, по този въпрос, за да оцени по какъв начин а, може да се а, подобри а, законодателството в тази област, за да може да се защитим от разливи, нефтени разливи тези законодателни предложения било ще разширят съществуващото законодателство, било ще бъдат предложения за нови законодателни актове. Ще видим как ще бъде, се, се реагира на нашето съобщение и след това ще действаме. Но от обмена на мисли, който вече имаме от разговорите в комисията и на нашите разговори с представители на частният сектор – мога да кажа, че без колебание, без колебание сме решили да бъдем много взискателни. Много взискателни, защото очевидно това, което се случи в Мексиканския залив, може да се случи и тук. Не се е случило още, слава Богу, но ние трябва да сме готови, е, така че да сме, трябва да сме сигурни, че това няма да се случи. Е, необходима ни е техническа оценка, е, е, и преценка на всичко това, което трябва да се направи, нещо, което ще представим в най-скоро време. Е, тук е, има член на моя кабинет, който работи именно по този въпрос. Отначало не бях сигурна дали частният сектор ще реагира положително и те наистина отначало се колебаеха. Но а, после сякаш а, осъзнаха, че с или без тях ще се въведе по-строго законодателство и за това разбраха, че прагматичният подход е да сътрудничат с нас. Разли, разбира се, различните а, компании имат различни, различен подход. Някои са много по-така отворени за сътрудничество по този въпрос от други. А, по въпроса за директивата за наводненията и финансирането. Малко съм разочарована от това колко малко използват страните ресурсите, които са на тяхно разположение. Много се надявам, че тази година, пък и особено изтеклото лято, така е дало един сигнал за тревога и е, особено там, където са много уязвими страните или районите, трябва да използват всички ресурси, с които разполагат. На много места тази необходимост вече се осъзнава. Къде е най-голямата трудност? Способността да се освояват е, средства за физическата инфраструктура. Това става по-бързо, а по-слабо се освояват фондовете за дългосрочно планиране. Трябва да се опитаме да възстановим равновесието тук, защото не става дума само за физическата инфраструктура, понякога политическите решения са по-важни. Земеползването, земеустройството, какво се, какви, какви територии се използват за градско развитие, кои за земеделие и така нататък, всичко това е много важно и от гледна точка за предотвратяване на а, катастрофите, много важно да се обменя опит и също така да се постави по-голямо ударение на политическата институционна страна. Средства има. И разбира се, събитията, на които станахме свидетели, ще помогнат за продължаването на тази политика, да се предоставя достатъчно средства за предотвратяване на наводленията. Няма да се отклоняваме от тази линия, ще я следваме и нататък. Много интересен и важен е въпросът за застрахователните компании и нуждата да се интегрира а, тази дейност в нашата. Говорих с мои колеги и те казаха, някои от тях мислиха, че това едва ли е важна част от нашата работа. Но дори в хуманитарната помощ имаме 800 милиона до милиард и нещо а, средства, които трябва да а, освоим. Но тази година, в средата на август, останахме вече без пари. Именно защото годината беше толкова извънредна и толкова големи бяха нуждите за хуманитарна помощ в различни части на света. Значи да се създаде финансова структура, която не зависи само от бюджета и неговите бюджетните резерви, ние трябва да имаме е, застрахова, застраховане, където една част от нашата хуманитарна помощ се инвестира в е, застраховане на най-уязвимите райони на света. Ние, разбира се, може да създадем е, профил. До година може да бъде Судан. Може да бъде друга страна. Но ние не сме свикнали да мислим по този начин. да използваме част от бюджетните средства, които разполагаме, за да си разчистим по-широк терен, така че да може финансирането да е така организирано, че да взима предвид непредвидимостта на нещата. И мисля, така в най-скоро време да организираме една дискусия за това как се финансираме е, именно тази част от нашата дейност е, за страховането е, срещу кризите. Финансово планиране, което да отговаря на непредвидимостта, с която се характеризира случването на бедствия, природни бедствия и катастрофи. Значи, подобно планиране е особено важно а и друга да се прави, можем да се получим от резултатите. Да, госпожа комисар Георгиева, това беше началото на нашето сътрудничество на Комисията по околна среда с вас и с вашите сътрудници. Мисля, че това беше много интересно и полезно разискване. Ние насочваме поглед напред по отношение на комуникацията, която ще осъществим през следващите месеци, възможните законодателни предложения в тази сфера. Интересно е, че през 2011 година ще бъде обявена Европейската година на доброволния труд и е, може би е, ще се съдържа и конкретен елемент е, за младите хора. Е, защото в младото поколение има много готовност, много го, ангажимент и Европейският съюз трябва да се възползва от това. Ние чухме посланието, че в вашата сфера се предвижда гъвкавост по отношение на бюджетните средства и това е нещо, което ние винаги обсъждаме с нашите колеги от бюджетната комисия, доколко тук наистина могат да се включат такива елементи, които да ви позволят да реагирате по-гъвкаво в е, случай на нужда. В крайна сметка, още веднъж искам да ви благодаря за това разискване и ще се видим отново, вероятно, след е, е комуникацията, след съобщението и след съответните законодателни предложения на комисията. Пожелавам ви успех и до следващия път! Да, е, всеки път, когато имате нужда от мен, аз ще се отзова. Така, сега преминаваме към точка 5 от е, дневния ред. Става дума за въпрос с искане за устан отговор внесен от Критон Арсенис, Скорин Лепаш, Линда Макеван, Сирпа Пити Кайнен, Картика Лиотар и Ана Росбах относно битоминозния пясък и промените при земеползването в директивата за качеството на горивата. И искам сега някой от вносителите на въпроса да вземе думата. Критон Арсенис, моля. Благодаря, господин председател. Това е един въпрос, който е добре познат на нашата комисия. През юни също го разглеждахме в комисия. Сега по-любезното предложение на, на комисията няма а, стойност по а, подразбиране, а, както за битуминозен пясък, така и за битуминозни шисти. Като, като няма такава стандартна стойност, ще използваме една стойност, която е много по-ниска от прогнозираната. Комисията до сега твърди, че е оттеглила предварително, първоначално предложената стойност, понеже е, се бои, че Световната търговска организация ще обжалва. Но според правилата на СТО, стойностите трябва да се основават на научни доказателства. Това е, това е предпоставката. А, имаме предложени стоености за други видове а, други видове горива. А, а, се твърди от комисията, че има само едно изследване за битуминозния пясък. Има обаче, има 12 други а, а, изследвания, които не е взела комисията предвид. Така че мисля, че можем а спокойно да се обосновем на научни данни и то по по-сигурен начин, отколкото при другите стоености, които предлага комисията. В тия 12 изследвания се дават едни стоености, а това, което комисията предлага е нещо много по-низко като стоеност. А, става въпрос за последици, които са много сериозни. Извличането на горива от битуминозен пясък ще доведе до унищожаването на една четвърт от девствените гори на света, а именно северните гори на Канада. Та комисията не е взела предвид тези изследвания. Има такива за транспортните горива, има такива за емисиите. Сега, а, Имаше и друго предложение, смесения подход, който вече се използва при биогоривата. Е, за съжаление, предния път на заседание на тази комисия, представителя на комисията каза, че държавите членки отхвърлят такава една идея да се възприеме този подход. Но чакайте да ви обясна а, за какво става дума в, в действителност. Комисията предлага един коефициент, и ако една компания, която произвежда а, гориво от а, битуминозни а, пясъци, а, може да докаже обаче, че а, стоеността е по-ниска, трябва да докаже а, това по надежден начин и тогава може да се приложи по-ниска ставка от тази, която по подразбиране е заложена от комисията да е възможно да се правят корекции при този смесен подход. Също така може да се съберат повече данни, за да може по-строго да се прилагат изискванията по-нататък. А на базата на това, което каза представителят на комисията, се запознахме и с докладите на държавите членки по този въпрос, но установихме, че единствено 10 държави членки са участвали в този консултативен процес, 5 от които подкрепиха предложението и 5 не са го подкрепили. Става въпрос за смесения подход или хибридния подход. Та, а, изглежда, че това е въпрос, който не е разискван в, дълж... в достатъчна дълбочина и не е ясно наистина, че това, че държавите членки не подкрепят подхода. Главна дирекция енергетика изглежда подкрепя този подход, а пък главната дирекция, която се занимава с климата, пък не го подкрепя. Очакваме да чуеме е, е, и становището на главна дирекция околна среда по този въпрос. Да мисля, че стана ясно какво имаме предвид. Бихме искали да получим разяснения за това докъде са стигнали нещата с смесения подход и ако действително няма идея да се предложи той, искаме да чуем някаква обосновка. Защо? Надяваме се пак да повдигнат е, довода за това, че а, може да а, подаде жалба Световната търговска, да се подаде жалба в Световната търговска организация. А, но защо пък а, това а, ще е така, след като а, има толкова много в действителност а, а, научни изследвания, а не само едно, както казва а, комисията. Също така а, бихме искали да знаем дали комисията планира да промени в а, коефициента в директивата за горивата. Благодаря на Критон Арсенис. Ние Помолихме да дойдат тук DG Energy и DG Klim и те са представени тук и двете генерални дирекции в лицето на господин Оуън и господин Родсън. Кой от вас е, двамата желая да започне? Господин Оуън, може би вие да дадете първи отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Арсенис, за това, че така точно поставихте въпроса. Аз ще говоря първо за, хибрид, за смесения подход и след това за другото. Преди всичко, благодаря, че ми разрешихте да дода так, покто да ви обясня какво е положението с директивата за качеството на горивата. Още не сме обсъждали член 7а, обсъждаме въпроса с заинтересованите страни, но предстоят още разговори. От документите, с които разполагаме, ясно е, че службите на комисията подробно са разгледали смесения подход. Това личи от консултационния документ, публикуван през юли 2009 година, различните альтернативи, представени на събранието на, законодателите на заинтересованите страни, а също така и от информацията представена през март тази година. Все пак този подход продължава да се обсъжда. Каквато и да е окончателното решение, важно е, че нашия подход за мерките за прилагане е балансиран, ефективен, което се признава от нашите съзаконодатели, които смятат, че не трябва да се повтаря изчислението, което се използва за изкопаемите горива да се използва при биогоривата. Както е посочено в документите от консултацията, включването на фазата на извличане повдига сериозни въпроси. Защото това е само, само 15% от общите емисии. Най-добрият подход е да се уравновесят административните тежести, свързани с този подход – с предоставяне на възможност за намаляване, реално намаляване на емисиите от парникови газове. Колко се отнася до становището на страните, консултациите а, по, получиха от, отговор от 13 страни членки. 6 страни членки предполагат. 6 страни а, подкрепят а, метода по изчисление по подразбиране, а две страни са за смесеният метод. Шест страни бяха против използването на този метод смесения при изкопаемите горива. През март 2010 година ние предоставихме възможностите на страните членки. Протоколът от това заседание показва, че 10 страни членки подкрепят подхода по стойности по подразбиране. След тази среща допълнителни три страни подкрепиха този метод и само една страна не беше съгласна с този подход. Колкото до битуминозните пясъци, комисията не е провела собствена оценка на какви трябва да бъдат стойностите за горивата, извличани от битуминозни пясъци. Въпреки това, консорциума сега подготвя ново разследване, което ще обхване и горивата, които се извличат от битуминозни пясъци. Комисията съзнава, че има редица доклади, които са на разположение, които съдържат допълнителна информация за битуминозните пясъци, но комисията продължава да разработва мерките. Въпреки това, трябва да кажа, че писмо, отправено до няколко членове на вашата комисия през юли, 14 юли по-точно, в него се поема политически ангажимент да се създадат специфични, конкретни стойности по подразбиране за битуминозните пясъци и да се предложат мерки за прилагане от страните членки. Комисията възнамерява да се заеме с този въпрос преди края на 11-та година, когато ще имаме резултатите от проучванията, които а, се занимават с горива, извлечени от шистови а, и битуминозни пясъци, битуминозни шисти и битуминозни пясъци. В този контекст ние също така обсъждаме и разглеждаме това, което се прави другаде. Във връзка с въпроса а, за конверсията, а, а, Агенцията за защита на околната среда на, и на Съединените щати оценява въздействието на използването на битуминозните пясъци. Оказва се, че това е, от тях идват по-малко от 1%, отколкото е, е използването на е, дизелови горива. Горивата на база на битуминозните пясъци. Значи, съвсем не сме пренебрегнали смесения метод, разгледали сме го, не сме стигнали окончателни заключения или несъмнено ще вземем при по-нататъчните обсъждания предвид и въпроса за битуминозните пясъци и горивата от тях. Благодаря, господин Хадсън. Искате да се включите в дискусията ли? Не. Благодаря, господин председател. Благодаря ви на вас, господин Олен, за а, отговорите. Допълнителни въпроси малко се. Най-важното нещо е времето, което това ще се случи. Аз а, знам а, какъв точно ще, ще да бъде отговора на комисията. Знаем, че има политическа ангажираност. Въпросът обаче кога ще се изпълни този ангажимент. До сега комисията казва, че а, изчаква да се проведе това проучване на процеса на добив от кладенеца до колелото. А, ако казвате края на 2011, според нас това е твърде късно, защото не бива да забравяме също нещо друго много важно – Става въпрос за едно послание, което ние, Европа, трябва да отправим до инвеститорите. Това е нещо, което правим в момента. Ако знаете какви са инвестициите в битуминозни пясъци през следващите няколко години, става въпрос за 370 милиор, милиарда евро инвестиции в а, битуминозни пясъци. Ако Европейската комисия не отправи явно, ясно послание сега, че ще поставим стойност за битуминозния пясък. те ще разберат, че първо ще се отлага процеса, след това просто ще се изостави работата по него. Изключително важно е сега да отправим послание, че възнамеряваме да поставим референтна стойност, стойност по подразбиране. И както чухме, говорим за научни доклади. И това е нещо доста важно като доказателство, но е много важно, че са единодушни тези доклади и че всички твърдят, че извличането на горива от битуминозен пясък е по-пагубно за околната среда, отколкото другите видове извличане горива. И това е нещо много важно като послание, което трябва сега да отправим, да отправим на инвеститорите. Да покажем ясно, че инвестирането в битуминозен пясък не е правилният път. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Първо трябва да отбележа, че комисията е променила подхода си в известен смисъл. По-склонна е да обмисля смесения подход вече, отколкото преди. И вече се придвижваме към достигането до стойност за битуминозния пясък. Аз подкрепям това подкрепим това, което каза господин Хайкот, относно а, крайните срокове. Ако си поставим като крайен срок а, края на 2011 година, посланието, което ще отправим до инвеститорите, е, няма да бъде правилно. И ще се окаже, че субсидираме а, една дейност, която не искаме да а, субсидираме. Ще им дадем възможност да започнат изпълнението на нови проекти в тази област в една област, която е много а, уязвима всъщност. Много сериозно трябва да се гледа на този въпрос. Защото създаваме една увереност в инвеститорите и, и по един очевиден явен начин всъщност е, субсидираме тия работи. Много се радвам, че изслушахме комисар Георгиева. Говорихме за бедствията. Много от тях са свързани с климатичните изменения, най-вероятно. Вече не можем да си позволим лукса да грешим в тая област. трябва да предприемем правилния подход, да изберем правилната стойност, както за битуминозния пясък, така и за битуминозните шисти. Благодаря ви. Well, uh, I think, Owen, if you want to have a floor for a reply, that's okay. Ако искате да отговорите на репликата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен, че е, е, промишлеността трябва да разполага с е, много време за планиране, един широк хоризонт и действително трябва да отправим послание за това какво трябва да прави индустрията в бъдеще. Е, знам, че комисията ще гласува, ще говори допълнително по този въпрос, както и емисиите на въглероден диоксид от други източници. Но мисля, че вече отправяме едно много ясно послание. Ако кажем, че до края на 2011 година ще се постави а, стойност по подразбиране за битуминозен пясък. Това вече дава много явно послание на а, промишлеността. Това, което ви казваме днес е, че все още комисията не предлага някаква конкретна цифра, защото продължаваме да а, проучваме нещата. Чакаме а, да дойде последните резултати от проучването е, на процеса от кладенеца до колата. Но а, промишлеността ще знае, че ще излезем с такава стойност и ще вземе това предвид а, а, при плановете си. А, това, че сега нямаме цифра, това не значи, че след, 20, а, след 12 извинете, месеца няма да имаме, точно тогава ще имаме. Благодаря. С това приключваме разискванията по този въпрос и преминаваме към следващия въпрос който е внесен от Сато Хаси и Крис Дейвис и е свързано с а, а, намаляването на съдържанието на сяра в корабните горива. Не ги виждам тях обаче. Някой ще говори ли от тяхно име? Заповядайте. Да, обещах но мисля, че въпросите е от тази точка са доста ясни, така че ще говоря малко повече след така. Първо искам да се извиня от е, името на колегите Хаси и Деви за това, че не са тук да е, внесат устно въпросите си, но мисля, че нещата са много ясни. Имаше много широко медийно покритие на това, че изглежда, че Европейската комисия планира да не преразглежда отново, отново а, националните тавани за емисии Та въпросът е, вярно ли е това, което излезна в медиите? Действително ли комисията ще отложи промените в това законодателство, както и, законодател... както и е, директивата за корабните горива, още веднъж? Това е въпросът. По-нататък пак ще вземе думата. Господин Бланко, заповядайте. Uh, благодаря, господин председател. Искам а, да благодаря а, а, на задалите въпроса, но искам да ви уверя от името на комисията, че ние а, добре а, съзнаваме а, въпроса, особено свързан с дребните частици, е, азотния двокис и озона. Всичко това струва около половин милион. Вреди на околната среда, помага за подкисляване на почвите и еутрификацията на водните басейни. Няма, значи, никакво двусмислие. Комисията ще изпълни ангажиментът си за ефективно прилагане на политиката в тази област, е, за да е, защитава е, хората и околната среда. Ние ще продължим да правим това чрез внимателно целенасочени действия. Преразглеждането на директивата за националните тавани наистина беше отложено. Трябваше да стане през 2007 година. Това беше, за да може да се приеме пакетът мер... законодателни актове за климата и енергетиката. Междувременно бе постигнат напредък и а, за повечето замърсители а, бяха а, приети стойности за целия Европейски съюз. За, за амонякът очакваме резултати, ще са по-добри от целевите и за други залетливите органични съединения също така. А, това е, до голяма степен въжи за азотните окиси. А, не, не толкова добра е картината, а, ако разгледаме нещата страна по страна. Няколко страни а, а, са се отговорят на съответните тавани. Комисията отделя голямо внимание на директивата на, за националните тавани за емисии. Не само комисаря Паточник, но и колегиума на комисарите като цяло отдава голямо значение на това. Така че през следните седмици ще, комисарите ще обсъдят преразглеждането на електрията за националните тавани за емисии. И разбирате, че поради това аз не мога днес да ви дам окончателен отговор за графиката. Казвам, че дебатът в комисията ще се състои в най-скоро време. Като казвам това, искам да подчертая, че преразглеждането на директивата за националните тавани за емисии, без всякакво съмнение, няма да стане изолирано от останалите законодателни актове. Ще се стремим към достатъчно добър резултат, за да можем да отговорим на заложеното в шестата програма за опазване на околната среда. Програмата за националните тавани за емисии не е нещо отделно от всички останали мерки, нашите усилия за подобряване на качеството на въздуха и комисията е, следи за изпълнението на мерките в това отношение. Ние е, обмисляме закон, е, съдебни мерки срещу 20 страни членки, където не са постигнати изискванията за чистата на въздуха, особено за дребните частици. Е, изглежда, че списъкът от тези 20 страни ще бъде още по-дълъг, ако се вземат предвид азотните окиси. Там, където става дума за азотният двуокис и дребните частици, комисията е за по-ефективни действията на място. Особено там, където емисиите са повече от предвиденото. Също така, господин председател, действията, свързани с националните тавани за емисии в няколко страни членки, съгласно информация, която, с която ние разполагаме в момента, няма да е, отговорят на максималните на прагове, на таваните, определените им тавани. И затова комисията ще насочи усилията си за мерки, които ще помогнат за значително намаляване на емисиите. Ние приветстваме споразумението по директивата за промишлените емисии, където ще се намалят значително емисиите от азотни е, окиси, серни окиси и древни частици. Сега стигам на втората част на въпроса, господин председател ние сме решени, решени към, решени към края на годината да транспонираме в нашето законодателство споразумението, постигнато в Международната морска организация. И това, че което се появява в медиите, че ние няма да отговориме на нашите, няма да изпълним нашите ангажименти, съвсем не е вярно защото по сегашната оценка а, а, оценката ни е, че ще можем а, да намалим серният двуокис до 90%. Още по-важно е да се спомене, че до 75% ще намалим на вторичните емисии от дребни частици. Комисията е решила да транспонира а, споразумението от Международната морска ММО а, към края на едната година е, и ще издаде доклад по прилагането на сегашната директива за серните емисии. Тук ще сравним кръстосените данни и да разширим районите, в които се контролират сега емисиите от серен двокис. Но тъй като комисията не е част от споразумението на ММО, ние не можем да направим нищо повече от това да, поощрим страните членки да действат в това отношение и, и да за нови тавани за серните и азотни окиси. Ние очакваме да има по-нататъчни изменения, които да се включат нови норми. И на това ще бъде през следващата година, когато ще приключим цялостният преглед. С тази информация, господин председател, надявам се, че отговарям на въпроса по отношение на а, националните тавани за емисии. Благодаря. Благодаря, тъй като задалите въпроса не са тук. Не знам дали те са доволни от вашият отговор, но можем да преминем с уточняващите въпроси. Към уточняващите въпроси. Благодаря на представителката на комисията. А, значи, отпаднаха някои от неяснотите поради това, което се публикува в, в медиите и е, реакцията на комисаря по-точни. останахме с впечатление, че няма да се ревизира е, директивата на националните тавани за емисии, няма да има нови тавани за серните, нивата на серните окиси. Знам, че комисията не е, е част от споразумението с Международната морска организация, но тя наистина трябва да поощрява страните да прилагат това, за което е постигнато споразумение и затова комисията трябва много ясно да заяви на страните членки, че има нови тавани, които трябва да бъдат спазвани на национално равнище, по тях е постигнато споразумение. Колкото до ревизирането, до преразглеждането на, на, на комисията за националните тавани, искам да подчертая, че ключово значение ще има тя да бъде преразгледана – защото иначе няма да можем да подготвим а, таваните за дребните частици на ниво 2,5, нещо, което възнамеряваме да направим. Защото вече няколко години а, се каним да направим това и преразглеждането особено а, за въвеждането на изискването за а, таван от 2,5 за дребните частици е абсолютно е необходимо. Значи, ясно е от въпросите, които бяха задани, зададени, че е, тази цел е, се подкрепи от парламента. Thank you. Chris е, Davis, did you have a chance to hear? Благодаря. Крис Дейвис, успяхте ли поне част от отговора да чуете? Искате ли вземете думата? Да, благодаря. Това е въпрос по-скоро към комисаря, не толкова към служителя на комисията, защото доста трудно ще се даде на него отговор. Когато за първи път се говореше за директивата, доводите в подкрепа на този законодателен бяха много а, ясни, защото ще има по-малко загуба на човешки живот поради подобряването на стандартите, а също и економически ползи, например по-малко вреди за селскостопанските култури енергията за подобрение в тая област някак си се разсея в комисията. Вече няма увереност, че препоръките, които обсъждахме, ще доведат до сериозни економически ползи. Какво стана? Инерцията ли се загуби? в това да се преследват правителствата, които не отговарят на стандартите. Доколко това изобщо се гледа като въпрос, от който ще спечели не само околната среда, но и е, изобщо економиката. Няма политическа воля за по-амбициозна преработка на директивата за националните тавани или какво е положението? Комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искала да, ръжде, да разделя въпроса на две или въпросите. По а, съдържанието на сяра в горивата искам да повторя, че предложението за транспониране а, новото приложение 6 а, на ММО е на дневен ред по втория въпрос обаче за серното съдържание са нормите нека и сека. Комисията насърчава държавите членки, обаче те да дадат предложения, да подадат предложения в ММО и ние подкрепяме и насърчаваме това. Новите стандарти ще се транспонират към края на годината обаче. Те ще се заимстват от приложението на ММО. По втория въпрос, директивата за националните тавани и доводите за това, аз не знам дали уважаемия депутат успя да изслуша моя отговор, където аз казах, че комисарят е на същото мнение относно целите а, и действително предприемаме действия срещу надвишаването на, превишаването на таваните. Да, отложено е крайното решение, за да може да се изчака пакета за климатичните изменения и енергетиката да приеме по-ясна форма. След тези а, изменения, комисаря ще разгледа с, колег... с цялата колеги комисари а, въпроса за това кога ще е най-сполучливо да се внесе такова предложение. Директивата за националните тавани сама обаче не може да свърши всичката работа, която трябва да свършим. Националните тавани са много важни по отношение на международното движение на замърсяването но и действията на местно ниво са много важни, така че трябва всичките тези мерки, които са взаимосвързани, да ги гледаме а, заедно. По коментаря за значението на включването в бъдещото законодателство а, на тавани за твърди частици, сме напълно съгласни. Напълно съгласни сме. Това е което мога да кажа за момента. Благодаря ви, господин председателю. Сигурен съм, че ще предадете колко а, нетърпеливо очакваме всичко това от вас. Очакваме да видим тия документи. Мисля, че това приключваме и този въпрос от дневния ред и преминаваме към следващия. Това е седма точка от дневния ред. Става въпрос за устен въпрос за преразглеждането на директивата за екологичната отговорност. От хората, които са внесли а, доклада, някой ще вземе ли думата? Благодаря, господин председателю. След бедствието в Мексико всички си дадохме сметка, че има много празнини. Както в световното регламентиране, така и на европейско равнище, както като оценка на риска, така и намаляване на риска и а, определянето на това кой е отговорен за такива катастрофи, като например експлозията и, и всъщност поразяването на целия Мексикански залив. В началото, естествено, проблема беше петролът, след това обаче дойде и проблема с метана, който се отделя от разлива. Това доведе до така наречените мъртви зони в басейна на залива. Това ни даде още по-ясно да видим, че в голяма степен са много ограничени а, прогнозите ни за това до какво могат да доведат такива катастрофи. Има и други проблеми, а, свързани с отделянето на газ. Има и други начини за противодействие. Това е технологията за УСВ. Това е нова технология, която още не е тествана достатъчно. Сега, това нищо не значи. Сундирането за извличане на нефт е нещо, което беше много добре проверено, но въпреки това участниците и нали, никой не се оказа достатъчно добре подготвен. Така че трябва да се укрепи директивата за екологичната отговорност, така че да покрива всякакви възможни случаи и по-специално трябва да се вземе преди факта, че директивата в сегашния си вид не а, покрива случаи, не покрива а, аварии, които се случват в открито море. Тоест не е определена отговорност. А, за да се, необходимо е в тази връзка да се преработи директивата, но тя трябва да покрива не само сундиране за добив, но също и сундиране за инжектиране Та по този въпрос бих искал да чуя становището на комисията и да видим какви инициативи имат предвид, както относно а, отговорността за извличане, така и за инжектиране. Благодаря ви. Не, ви, не виждам а, тук други, друг от авторите на въпроса, така че ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Комисията вече обяви на юлската пленарна сесия, че е, след е, инцидента с Deepwater Horizon е, ще приемеме действия с цел първо установяване на пръзноти в съществуващото законодателство, и второ, да се установи дали са необходими законодателни действия за попълване, запълване на тези празноти. Оценката е все още в ход, но някои предварителни резултати са вече на лице. Става дума за екологическата отговорност. Първият подобен резултат е, че а, Сондирането от платформи в морето трябва да бъде обект на строги правила относно екологичната отговорност. Подобни сондажи са дейност, която включва използване на опасни вещества – и боравенето с подобни опасни вещества е една от дейностите, което се изброява в трето приложение на споразумението. Второ, нашият анализ показва, че вредата на защитените видове и естествените местообитания – е съотносимо към географският обхват на директивата. Това значи, директивата за морските акватории обхваща тези вреди. В една се особено за териториалните води и изключителната економическа зона на страните. Обаче тази директива може да се прилага само към защитени видове, защитени съгласно общото законодателство или от националните законодателства на страните членки. Тоест, вредата, която се нанася на рибните видове с търговско значение, не е обхваната от тази директива за екологичната отговорност и економическите щети няма и не могат да бъдат компенсирани съгласно тази директива. областите, където има а, ограничителни а, тавани на директивата относно екологичната отговорност, съществуват, те, това се отнася до частично компенсиране, вредите, които се отнасят на водите. Подобни, подобна отговорност се носи само за вреди, нанесени на крайбрежните води. Обхваната е и химическото замърсяване на водите, но това е крайно незадоволително – и е, химическото замърсяване не се, е, на води извън териториалните води не е обхванато от е, директивата. Същото се отнася и за водите в изключителната економическа зона и води, които се обхванати в рамките на континенталния шелф. Тези ограничителни условия в приложение, географското приложение на директивата за морските води изисква внасяне на изменения в директивата за относно екологичната отговорност. Колкото до вторият аспект, който въпросът повдига, именно отговорността свързана с а, улавянето и съхранението на въглерод, въглеродни съединения, тази дейност не е обхваната от директивата за екологичната отговорност. Използването на подобни съоръжения за съхранение на въглерод е една от дейностите, което е спомената в трето приложение на директивата относно екологичната отговорност. Единствения проблем, който идентифицираме, това е че ще бъде трудно да се оценят вредите, реалните вреди. Но това е Проблема са изключително а, до този вид дейности. Подобен проблем е, съществува а, при оценката на а, вредите от и други видове дейности. Мога да кажа, че това е методологически про проблем, а, който не е задоволително решен. Благодаря. И благодаря за много ясният а, отговор. Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Вие искате ли? Не знам какво да кажа най-напред. Искам да благодаря на комисията за даденият отговор на устният въпрос. Трябва да кажа, че има празноти в тази директива, подобно на празнотите, свързани с сондажите за нефт. Но важното е, че комисията е готова да преразгледа директивата и ние с много голямо внимание ще очакваме нейните предложения, за да запълним тези празноти, които позволиха да се случи катастрофата, за която става дума. Благодаря, господин председател. За да бъдем съвсем наясно за какво става дума, искам да, първо да благодаря за отговора. Той ни даде представа кои са празнотите в сегашното законодателство. Две са те. Едната е от генограф, географски характер, защото говорим за замърсяването на водите, химическо замърсяване на, на морските води и така нататък. Е, и другата празнота се отнася до е, рибните видове с търговско значение, които не са обхванати. Когато комисията публикува своят анализ, ще направи ли конкретни предложения за изменяне на сегашното законодателство и попълване на тези празноти, запълване на тези празноти. Ще дам пак думата на представителя на комисията. Но аз искам да попитам, имате ли график, кога смятате, че ще направите публични заключенията си и предложенията си. И като си има сложността, кой сондира, кой застрахова, е, кой е отговорен за всичко това? Ако може да ни обясните малко повече, по-подробно въпроса за отговорността. Well, mm, the lack of coverage of uh, commercial eh, species. Факта, е, че не са включени в приложеното поле действията по търговски риболов, това само по себе си не е пропуск в системата. Директивата за екологична отговорност е специално разработена така, защото да покрива а, всякакви щети на околната среда. Тук обаче става въпрос за друг вид щети, такива, които са най-вече от економически характер. За което съществува, за което съществува и необходим различен вид инструмент, а не директивата за екологичната отговорност. По втория въпрос. И дали се изготвя проект за изменение на директивата за екологичната отговорност и кога ще стане това? Ами, в идните дни ще изготвим един доклад за изпълнението на директивата за екологичната отговорност. който се съсредоточава най-вече върху това доколко съществуват механизми, и финанс, и инструменти за осигуряване на а, финансова сигурност. Също в този доклад ще се разгледат и други въпроси, свързани с директивата за екологичната отговорност и доколко са предвидени бедствия и щети в, екватори... в, извинете, в открито море. Но ще се излезне с един пакет предложения, така че да се осигури една адекватна уредба, която да включва и сондирането в открито море в рамките на европейското а, законодателство. Но самата директива за екологичната отговорност не е от тези, които подлежат на изменение а, по тези въпроси, но има и други, има и други а, правни инструменти, които а, се занимават с този въпрос. И последния въпрос, кога, кога го виждате това да се случи след колко месеца? Не съм в състояние да ви дам конкретен отговор. На този етап няколко генерални дирекции, няколко комисари се занимават с този въпрос. Много активно работим по него, но за съжаление не е възможно на този етап да се даде конкретна дата. Не мога да кажа нищо, освен това, че ще изготвим предложения при първа възможност. И тогава ще приема, че е, това ще стане достатъчно скоро, за да не ни дадете възможност да ви зададем последващ въпрос. Друг въпрос има? Искам пояснение. Ако правилно съм разбрал комисията, е, че за а, животинските видове с търговско значение не спадат в тая а, директива. Това е малко трудно да го а, обясним на а, лицата, които занимават с а, риболов. Ако не се покрива в а, директивата за екологична отговорност, казахте, че няма такава, такъв пропуск, няма такава празнота. Тогава къде се покрива? В кой законодателен акт? Защото в крайна сметка а, вредите за тези а, видове, които подлежат на търговски риболов, къде са, къде са защитени, къде се урежда това? Ако не е в директивата за екологичната отговорност, къде точно се урежда този въпрос? Председателя дава думата на комисията. В момента такива щети са в обхвата на режимите за морската отговорност, каквито съществуват в всички държави членки. Извинете, това се урежда от законодателството за гражданската отговорност, което съществува в отделните е, държави членки. Там, както знаете, има различни видове щети, в това число и щети на собствеността. Но, както знаете, първоначално директивата за екологичната отговорност имаше други цели. Най-вече чисто екологични щети економи... екологичните щети не са економически щети и не се покриват от режимите за гражданска отговорност. Именно за това решихме да приемем този е, конкретно насочен е, инструмент, насочен към екологичната е, отговорност. Благодаря. Мисля, че е време вече да пристъпим към следващия въпрос. Това е съвсем различна тема. Става дума за здравни правила относно странични животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека. Кой от задалите въпроса е тук? Крис, искаш ли думата? А, нека чуем първият, първият отговор и след това ще, ще задам допълнителни въпроси. Не знам кой от представителите на комисията ще отговори на този въпрос. Благодаря, господин председател. Името ми Алберто Ладона. Аз съм ръководител на звено за здравето на животните. Искам да благодаря на комисията за това, че ни дава възможност да ви информираме какво е положението с страничните животински продукти. Миналата година регламент 1069 от 2009 година беше прият, беше прият от съвета. Този регламент дава значи, много по-ясни правила за страничните животински продукти, които не са предназначени за консумация от човека. Регламентът обхваща широк обхват от материали, които се използват за изхранване на животните, като а, торове или пък за производството на промишлени продукти. От, от, едни се използват за кожи, други се използват в диагностични, а, за диагностични тестове, лабораторни тестове. Регламента даде значителни правомощия на комисията да определя технически норми, като технически норми а, и други. Въз основата на тези правомощия, дадени от законодателя, комисията започна консултации с заинтересованите страни, с страните членки и трети страни, които са важни търговски партньори на Европейския съюз. Тъй като става дума за въпрос с голямо економическо значение. На този етап комисията довършва проекто мерките за прилагане на регламента и ще ги представи на постоянната комисия по здраве на животните и хранителната верига. Ние ще имаме право на контрол, което ще ни даде възможност да преразгледаме в по-големи подробности тези мерки в последствие. Но сега, за сега с радост съм готов да ви информирам докъде сме стигнали с тези проектомерки. По отношение на правилата за, правилата за прилагане на регламента, ние а, реагираме на вашите искания по следващия начин. Приели сме по-прости правила, като сме обединили около 30 отделни мерки, прияти по предишните предишния правилник в един по-последователен, вътрешно последователен е, законодателен акт. Контролът върху обработката, върху неговата безопасност е, се е, осъществява чрез установяване на биоритми, е, процеси за обработка на перушина, е, дъбене на кожи и така нататък. Е, а също така и ние, продукти, които се използват за лабораторните тестове. Намалява се административната тежест и се улеснява проследимостта. Също се отнася и за контрол, контрола върху лабораториите, които се занимават с изследване на процеса на обработка на растителни материали, компост и така нататък. Това е част от основния регламент. Контролът върху някои продукти ще бъде по-пропорционален по отношение на риска за да се постигат определени цели, особено във връзка с средствата за транспорт в различните видове дейности и категории, включително и на транспорта на различни категории продукти в едно и също предприятие. Използването на животински продукти за изхранването на някои защитени видове ще улесни нещата в светната на нуждата от биоразнообразие ще се увеличи и нивото на защита на европейските граждани. През последните месеци ние поддържаме връзка с господин Шнелер, който е докладчик по регламента 1069 от 2009 година. С него сътрудничи много добре. Искаме да му благодарим за общата работа. А сега, разбира се, с нетърпение очакваме да чуем вашите забележки по това, което комисията е направила до сега по този въпрос. Благодаря. Благодаря. И сега ще дам думата на господин Шнелер да, благодаря, господин председател. Искам да върна комплимента на комисията. Сътрудничеството тогава беше много приятно. Ние успяхме да създадем едно много сложно досие и то още на първо четене. То беше прието. Мисля, че това се базира на едно чудесно сътрудничество с комисията и с тогавашното чешко председателство. Ние тогава си пожелахме преди да бъде прият регламента за приложение тук в комисията да бъде представен този регламент. Това беше направено и мисля, че комисията успя да спази обещанието си и тук. Имаме една бележка по досието, което е представено в момента. Аз винаги се ужасявам, когато ние приемаме тук регламенти, които включват определен период, а са приложени само за определен период от време. И е, тогава имаме трудности да се запознаем с цялото досие. Не знам дали това е необходимо. Специалистите трябва да го знаят. Но, естествено, в този случай не може да се говори за дебюрократизация. Мисля, че се намираме все още в една бюрократична джунгла, която е, тук е, не би е, следвало да се обсъжда. Друг път би следвало да дискутираме дали тези множество правила са ни необходими. Аз е, мисля, че а, е, сега този документ може да послужи все пак като добра основа за дискусия. Имах известно време на разположение, за да се произнеса по него. Искам да изброя някои неща, свързани с нашите цели тогава. Ние искахме да създадем нов регламент, защото беше необходим такъв регламент в е, областта на хигиената. Там нямаше съгласуване и то трябваше да бъде постигнато. Искахме също така да имахме една ясно очертана крайна точка за а, е, страничните продукти, до толкова, доколкото те се дефинират като такива. Освен това, искахме и а, е, въвеждането на правила, най-вече от колегите от северните страни, но тогава ставаше дума за обратното проследяване и неговото гарантиране, така че да бъдат предпазени европейските граждани от такива продукти. Аз мисля, че тези цели, които записахме тогава в регламента, дадоха един първоначален преглед е, и бяха включени по много добър начин в е, регламента за прилагане. Те е, бяха е, включени там експлицитно и когато става дума за крайната точка, там съвсем ясно беше дефинирано кога говорим за крайна точка. Аз нямам какво да добавя повече по това. Трябва, може би, да се занимая по-интензивно с този документ, но като цяло съм съгласен с него. За мен нещата протичат много бавно, когато става дума за крайните продукти. Ние тогава ние възложихме е, на комисията да изготви едно становище заедно с ЕФСА. ЕФСА може би ще вземе отношение по това. За мен е, е важно да се установи крайната точка в регламента за прилагане, защото това много ще улесни работата на тези промишлени отрасли. Фуражите, те също са много добре уредени. Аз мисля, че тук трябва да се цитират и някои цифри, най-вече когато става дума за транспортирането на животински странични продукти, когато се говори за количество под 500 кг, кой може да осъществи контрол, къде да намерим изходната точка. Аз не знам дали има друго решение, но защо точно 50 кг на седмица? Е, при някои седмицата започва, може би, в сряда и какво всъщност означава една седмица при е, някои гостоприемници. И сега, дали е, тези въпроси са добре формулирани, дали е, трябва да се предвиди задължителен контрол, трябва да видим в бъдеще. Сега, е, за диагностиката, тук условията са формулирани много добре така че може да се установи крайна точка. Аз смятам, че нещата тук изглеждат много добре. По въпроса за а, инсталациите за биогаз, аз съм малко несигурен, не знам а, дали комисията няма да посочи още нещо. Тогава, доколкото се спомням, успяхме да а, приемем, че а, отпадните газове от инсталациите за биогаз могат да се използват в земеделието, но като цяло мога да кажа, че комисията като цяло отговори на нашите представи и на нашите искания. Те са включени в регламента, те бяха подложени на оценка и смятам, че и становището, което ни е представено от съответните сектори са е много положително и тези становища отговарят на нашите намерения, а именно по-малко бюрокрация, гарантиране на здравето на нашите граждани и също така установяване на крайна точка. Аз мисля, че ние бихме могли много бързо, ако разбира се колегите не противоречат, да гласуваме този регламент за прилагане. Благодаря. Е, Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Да. Може би е, да допълня колегата е, Шненхарт. Това е госпожа Каденбах. Настоящия материал до голяма степен отразява нашите желания. А това, което беше посочено, наистина е така на пръв поглед не улеснява бюрокрацията, не я намалява може би е, това ще стане, когато бъдат представени всички документи и когато се гарантира тяхното прилагане. Тогава вече може да се установи е, къде може да се намали бюрокрацията, но по принцип аз се присъединявам към преждеговорившите, а именно, че документът е много добър и отговаря на нашата цел да защитим населението и да дефинираме крайна точка. Благодаря. Thank you. Anybody else? Then I will take the opportunity to make аз също ще се възползвам от възможност да ви задавам въпрос като активист, който проявява интерес към тия въпроси. Балтийските и северните мечки и вълци ще бъдат ли част от изключенията, които се правят за лешояди, примерно, в северните и балтийските страни. Благодаря, господин председателю, за тази възможност да отговоря на въпросите, които бяха повдигнати. И по-специално господин, госпожа Каренбах за това, че ни подкрепи в това, което вършим до сега. Сега малко повече подробности. Може би колегата Тим Гумбъл, ако не възразява председателя, също ще ме допълни. По крайните цели и състоянието на нещата сега ще повторя. За биогоривата, храните за животни, кожи, и козини, обработени пера, ще има такава крайна дата, а също и за някои химически продукти. Да, има а, научни проучвания за химикалите, които се ползват, а, които показват, че те са безопасни безопасни. Дори тъкани, които са заразени с спонгиформна енцефалопатия при говедата, могат безопасно да се обработят. А, поставянето на крайни срокове. Комисията се посъветвала с държавите членки, също и с Европейския орган по безопасност на храните. Поискали сме становище от Европейския орган или ЕФСА и в началото на 2011 година те ще излязат с такова становище. Що се отнася до малките количества, количествата, за които в момента говорим, с заинтересованите страни и държавите членки са 50 кг седмично. Това е много по-малко от 500 кг за които стана дума. После по възможността за, да се хранят и мечки, и, и а, вълци, а не само грабливи птици, да, възможност ще е да се правят такива хранилки. Или... А също и извън хранилките, извън станциите за хранене. И по последния въпрос ще предпочитам колегата да отговори на него, ако не възразявате по един от въпросите, зададен от господин Шнелер. Да, заповядайте така за председател. Благодаря ви, господин председателю. По въпроса за заводите за биогазове и използването на остатъчни продукти, да, потвърждаваме, че храниспилателните остатъци могат да се използват за наторяване какви ще са стандартите за преобразуването на животински продукти в биогаз. Последните няколко години държавите членки се разработиха национални норми, национални стандарти за това и оценката на риска на държавите членки също урежда и въпроса с безопасността при използването на такива а, остатъчни вещества от а, храносмилателния а, процес на животните. Сега, доколко ще могат да се търгуват между отделни държави членки такива продукти, е свързан с това доколко си припокриват оценките на риска на отделни а, държави членки по отношение на прилагането на определени странични животински продукти при натуряването на земите, но мисля, че можем да, може да се достигне до решение, така че то да откликне на очакванията на заинтересованите страни. Благодаря. Господин Шнехарт, аз самия съм малко несигурен, обаче ние имахме големия проблем, когато ставаше дума за биогаз инсталациите. Ние искахме една добра уредба, но след това в рамковата директива за отпадъците беше прието противоположно решение, а именно в тези е, инсталации за биогаз да бъде извършвана оценката и на отпадъците и тогава възникна проблема. Аз тогава помолих този проблем да намери своето решение и ние така бяхме решили с мнозинство. Но тук виждам конфликт и не знам дали в този регламент за прилагане този конфликт е решен. Според мен да, обаче може би вие бихте могли да потвърдили още веднъж. Да, има думата пак представител на комисията, който смятате, че е най-компетентен да отговори. Благодаря, господин председател. Проблемът от наша страна е решен, но не трябва да се забравя, че а, какъвто и да е тор, който се прилага, има а, екологични правила, които уреждат използването на подобни торове. Това са законодателни актове върху основ, основа на членовете, които се отнасят до здравето. Вещества, които проникват в подпочвените води, как влияят върху почвата и така нататък. Законодателството не забразява не забранява използването на такива смилателни отпадъци. Не виждам някой друг, който иска думата. Това беше последната точка от дневния ред. Искам да кажа, че заседанието на координаторите за днес отпада. Утре ще подновим работа в 9 часа. Мисля, че председателят ни Джо Лайнен ще започне съвсем на време. Имаме много важни гласувания утре заран. Благодаря.